Buenas tardes, buen après-midi. Добър ден, госпожи и господа, уважаеми колеги. Първо, бих искал да ви приветствам. С добре дошли на това смесено заседание на комисиите по заедостта и по правата и свободите – но преди да започнем с гласуването по дневен ред, позволете ми да ви напомня, че трябва да приемем дневния ред. Тоест, ако не възразявате срещу проект от дневния ред, можем да го смятаме за прият. След това бих искал да подкрепите препоръката на координаторите за определене на следните докладчици по доклади и становища, както приеха координаторите по правата и свободите на своето заседание. Доклад по проекто регламент на парламента и съвета за фонда за убежището и миграцията е определен за Матам Гион. Становището по акта против нарушаване на авторските права е разпределена на господин Дуцас. Имаме доклад по проекто регламент на съвета и парламента за създаването на инструмент за финансова подкрепа за външните граници и визовия режим. Господин Маринеско получава този доклад. Проекто регламент на парламента и съвета в рамките на Фонда за вътрешна сигурност инструмент за финансова подкрепа за полицейско сътрудничество по противодействието на престъпността и управлението на кризи се разпределя на господин Яколино. И най-накрая защита на критично важната информационна инфраструктура госпожа Ханкес. Ако няма възражения, Можем да пристъпим по графика, т.е. по дневния ред, но позволете ми да споделя с всички ви, уважаеми членове на двете комисии, че както приехме на заседанието на координаторите, следва да отдадем дължимото на дългогодишната служба на този парламент, на господин Емилио де Капитани. Повече от 20 години той с чест изпълнява задълженията си като сътрудник на Комисията по правата и свободите. Господин де Капитани се пенсионира и ние сметнахме за нужно да му отдадем почет за дългогодишната работа с мъдрост и готовност да съдейства на всички, независимо от политическата ни принадлежност. И така пожелаваме му всичко хубаво и изразяваме надеждата, че отново ще се виждаме с него и ще очакваме, разбира се, неговият приемник като на поста ръководител на звеното за нашата комисия да се окаже достоен за своя предшественик. Това за протокола. А сега гласуването по становището на нашата комисия относно доклад 2010 година гражданство на ЕС се отлага. Докладчицата госпожа Зданока не възразява, но предстои все пак да гласуваме по други текстове а новата дата за гласуване на доклада Европейско гражданство 2010 ще бъде обявена в последствие. Някои от текстовете ще се гласуват по електронен път, така че ви моля да приготвите картите си, онези от вас, които не са ги донесли, моля да изпратят някого да им донесе картата първото гласуване е, е смесено гласуване на двете комисии, както казах, права и свободи и заетост по 50 член. И докладът е относно единната процедура за подаване на заявление за разрешение за пребиваване и работа. Госпожа Вероник Матия е докладчик от нашата комисия а докладчикът от Комисията по заедостта е колегата Серкас. Та ще гласуваме споразумението, постигнато между двете комисии и приемането на изменение и допълнение на второ четене. Вторият въпрос именно ще бъде поставен на гласуване по електронен път. Госпожа Лин е моят съпредседател от името на Комисията по заедостта. Е, и така можем да пристъпим към гласуването. Това е едно ориентационно гласуване. В случаят не се нуждаем от електронни карти за гласуване и така, онези от вас, които са за, моля да вдигнат ръка. Против. Въздържали се. Колкото разбирам, гласовете за преобладават. От залата явно искат да се провери по електронен път. Does it not register employment? The problem, the problem seems to be that the members of the employment committee е, е, Членовете на комисията по заетостта явно следва да бъдат регистрирани като присъстващи с право на глас е, от електронната система в тази зала. А, надявам се това вече да е направено, да. Така че сега ще проверим по електронен път току-що проведеното ръчно гласуване. Моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Имаме 40 гласа за, 3 гласа против, 23 гласа въздържали се. Значи приетото от двете комисии се приема. Сега ще гласуваме пак по този въпрос, но само членовете на Комисията по правата и свободите и по електронен път. Както изглежда, системата за гласуване все още не е готова. Нека да изчакаме да ни кажат, че можем да пристъпим. Значи само членовете на Комисията по правата и свободите. Гласуваме проекто препоръката за второ четене. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Измежду членовете на комисията 44 ма гласували 29 за 12 се въздържат, 3 ма са против, т.е. препоръката се прие. Thank you for being here. Thank you. See you next time. Thank you.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 Please, if I may have your attention, the Employment Committee. Моля за внимание, членовете на комисията по заетостта напускат залата. Членовете на комисията по правата и свободите са приканени да останат, тъй като гласуването тук продължава. Гласуваме Европейската заповед за осигуряване на защита и отново имаме повод да поздравим двамата докладчици и докладчиците в сянка за приноса, който дадоха за защитата на пострадалите от престъпления лица. Благодарим също така на Комисията за жените за оказаното ни от нея съдействие по 51 член и особено на господин Густавсон, председател на Комисията за жените, който седи до мен. Ако желаете, господин Гостенстон, да кажете няколко думи, ще ви дам думата. Добре, можем да пристъпим към гласуването тогава. Отново ориентационен с електронна проверка, евентуално, ако се... Да, по електронен път, моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. 46 за, 2 гласа против, няма въздържали се. Приема се и благодарим отново на докладчиците и докладчиците в сянка и на господин Густавсон. И още едно гласуване. Моля за внимание. Хайде, колкото по-скоро, толкова по-добре. Така, гласуваме проекто доклад Моля, ако пазите тишина, би било много добре. Та, гласуваме проекто доклад по изменение на регламент 810-2009 за създаването на визов кодекс на общността. Господин Луи Мишел е нашия докладчик. Благодарим му за извършената работа. И сега пристъпваме към гласуването, ако сте готови. Ще изчакам да активират отново системата. Чакам да ми подадат сигнал. Така, сигнал вече има. Започнете гласуването. О, не, не, извинете. Извинете, трябва да обявя измененията. Изменение първо. Моля, които са за. Против. Въздържали се, приема се. Точка от преамбюла 11. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. А сега вече текстът с измененията и допълненията по електронен път. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. 39 за, 2 против, няма въздържали се. Благодаря ви, господин Мишел. Поздравления! Така, с това се изчерпват точките за електронно гласуване. Пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Е, шеста преглед на полското председателство на съвета. Изчакваме представител на полското председателство да се появи.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 Така, подновяваме работата си и приветстваме господин Игор Дзялок. Надявам се правилно да произнасям тази фамилия. Той е стар мой приятел, господин Дзялок, поддържавен държавен секретар в Министерство на правосъдието на Полша, господин Стаханчик, е, е с него Пьотър Стаханчик, държавен секретар от Вътрешното министерство на Полша. Двамата господа представят полското председателство и ще запознаят нашата комисия с заключенията на полското председателство относно постигнатото по време на неговия мандат в областта на правосъдието. След това ще имате възможност да зададете своите въпроси. Ще изслушаме господин Дзялук. След това ще изслушаме господин Стаханчик относно постиженията на председателството по време на неговия мандат в областта на вътрешните работи и сигурността. Господин Дзялук. Благодаря, господин председател. Добрата новина е, че скоро, полското председателство скоро ще приключи и вече няма да сте принудени да произнасяте такива трудни за произнасяне имена. Надявам се при това да запазите добър спомен за полското председателство. Ще говоря на полски язик, така че моля ви да ползвате апаратите за превод. Благодаря на комисията за отправената ми покана. За мен е голяма чест да се изкажа пред вас от името на полското правителство. Благодаря ви за сътрудничеството, което се установи помежду ни през последните 6 месеца. Това бе първият председателски мандат на Полша и следователно той представи особено предизвикателство, а и трябваше да се ориентираме по отношение на новия договор за функционирането на Европейския съюз. Огромни бяха и очакванията на европейските граждани. По време на мандата ни бе оказана особено голяма подкрепа от вашата комисия, Комисията за правата и свободите на Европейския парламент. Вашата комисия нееднократно заявява подкрепата си за усилията на председателството и днешният резултат от е, проведеното току-що от вас гласуване по Европейската заповед за осигуряване на защита е поредно доказателство за тази подкрепа. Поздравявам ви, госпожи и господа, поздравявам вашите докладчици и докладчиците в Сянка. По време на полското председателство ние се постарахме да променим представата за наказателното право и наказателното правосъдие, основаващо се до сега единствено на репресивния характер на наказателното право и в противовес гаранциите от процесуален характер за извършителят. Наред с това, ние поискахме да поставим акцента върху правата на пострадалите, на, на жертвите на престъпления, което е в съзвучие с общия дух на, защита на правата на човека в Европейския съюз. И с удовлетворение можем да кажем, че постигнахме немалко в това отношение и не на последно място, благодарение и на вас на вашата комисия. Успяхме да завършим работата по много важни проекти и в сравнение с други направления на дейност можем да кажем, че тук сме постигнали много и е, сме подготвили по-нататъчната работа на датското председателство. Някои от нещата все още остават нерешени, но, но предстои и заседание на министрите на правосъдието в Брюксел. Така че все още има надежда. Много съм удовлетворен от е, това как гласувахте вие по е, Европейската заповед за защита, уредена в директива. Благодарение на тази директива ние смятаме лицата пострадали от престъпления ще бъдат защитени далеч по-голяма степен, където и да са те в Европейския съюз. Тук можем да говорим, да споменем особено случаите на битово, на домашно насилие, случаи в които пострадалото лице е особено уязвимо. Особено Ценя активния принос на госпожа Лопес, на госпожа Тереза Хименес Петерио, без чието усилия работата по тази директива би отнела много повече време. Преодоляхме пречките, които представя Лисабонския договор, не на последно място, благодарение на общите си усилия. И така овенчахме с успех двугодишни усилия на парламента и на съвета. На 13 декември тази година предстои да бъде подписана директивата в навечерието на заседанието на министрите на правосъдието. И ви уверявам, че ние ще оказваме подкрепа и на следващото датско председателство, което ще продължи работата по заповедта за осигуряване на защита по гражданско-правни производства. Благодаря на всички ви. за положените усилия по директивата за борба с сексуалния тормоз и в частност детската порнография. Това са актове, е, които насочват вниманието наистина към най-уязвимите членове на обществото, особено към децата. Специално бих искал да благодаря на вашия доклад, че госпожа Ангелили която работи с голям ентусиазъм и посветеност. И нейната награда бе гласуването в пленарната зала на Европейския парламент, на което докладът и бе прият с само два гласа против. С удовлетворение мога да кажа, че продоляхме и техническия проблем за корелационните таблици, благодарение на едно, на едно споразумение между институциите, парламентът, е, край на кращата, можа да приеме документа, който ще бъде представен за подпис. Пак следващата седмица. И тук отново можем да се поздравим с успех в защитата на пострадалите от престъпления лица, преодоляхме всички технически пречки, а приключихме работата и по проекто Директивата за правото на информация в наказателни производства. Проектът ще се гласува от Европейският парламент на пленарното му заседание в Страсбург на 12 декември и се надяваме да бъде прият на първо четене. Нашето председателство започна работа и по проекто директивата за минимални стандарти за оказването на подкрепа на пострадалите от престъпления лица. Председателството се допита до експерти в тази област. Говорихме за защита на пострадите лица от физическо посегателство. Говорихме за изолирането на извършителите от пострадалите, за особените грижи за особено уязвимите лица. И се надяваме на декемврийското заседание на съвета текстът да бъде прият поне, поне частично за да можем да го изпратим от съвета на Европейския парламент. И отново дължа благодарност на вас, на вашата комисия, за проявения и интерес към Европейската заповед за разследване. Проведохме много полезни срещи с вас през месец септември и октомври на които обвинихме мнения с докладчиците и се надяваме следващата седмица съветът да приеме поне отчасти документ. Благодаря ви за това, че подкрепихте председателството и по директивата за правото на адвокат на така наречената мярка С. Не беше лека работата по този текст, както установи председателството и в работните групи на съвета и на различни политически форуми. И все пак успяхме да намерим решения, които ни приближават към компромиса, макар и все още дебатите да не са приключили по доста въпроси. Те всъщност продължават дори в момента. Ние организирахме двудневна конференция в Варшава, посветена на въпросите за служебната подкрепа, оказвана на пострадалите лица в наказателно-правни производства. Конференцията се организира с Европейската правна асоциация от град Трир, е, Германия. В работата на конференцията участва и ваша колега, госпожа Антонеско, която е докладчик е, по е, проекто директивата. Аз ще разговарям с нея утре по време на конференцията и на предстоящото заседание на съвета на министрите ние се надяваме да можем да представим резултата от преговорите, в това число едно компромисно решение, което поне ще бъде отправна позиция за по-нататъчната работа на датското председателство. Председателството също изпрати за първо четене в работните групи текста за съпружеската имуществена общност. Прегледахме е, текста. Знаем какви проблеми могат да възникнат, но, госпожи и господа, аз съм сигурен, че показахме, че Европейският съюз не принадлежи само на политиците, че той добре служи на обикновените граждани в тяхното ежедневие. Бих искал да благодаря на всички ви за подкрепата, за доверието, особено на вашата комисия за оказаната ни подкрепа и да ви уверя, че ще подкрепяме по-нататъчните усилия в тези области на датското и кипърското председателство. На вашите услуги. Благодаря. Започваме с колеги, които изразиха желание да зададат въпроси. Започваме с госпожа Гьонц. Благодаря. Искам да благодаря на, председателя на, на представителя на полското председателство. Имам някои въпроси. Единия въпрос е свързан с присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Е, имаше много спорове. Казва се, че не бива да се допускат двойни стандарти. Как виждате процеса от тук нататък? Това от една страна. От друга страна, вашият, вашата ангажираност към пакета за убежище, парламента би искал този пакет да се запази. Виждаме, че някои елементи, по някои елементи има застой в съвета. Как виждате този процес. Също така споменахте, че ще наблюдавате споразумението по защита на личните данни с САЩ. Бих искала да чуя малко повече. Как виждате процеса от тук нататък? Има а, различия в а, тълкуването на въпросите свързани с защита на данните между двете страни. Господин Бусотил, като координатор на най-голямата група, имате думата. Благодаря. Най-напред искам да поясня. Сега, доколкото разбирам, би трябвало да се занимаем с въпроси, свързани с правосъдието а не от гледна точка на вътрешни работи. С други думи, ще имаме възможност да зададем тези въпроси по-късно. Коментари извън микрофона. Господин Бозотил, към първият оратор имам само няколко положителни коментара от името на НП. Искам да ви благодаря за изложението. Второ, искам да ви благодаря за извършената работа в толкова много области, в тази нова и много интересна област на европейското наказателно право. Постигнахме напредък в областта на Европейската заповед за осигуряване на защита. Ние току-що гласувахме а, този текст, вие споменахте и новия закон за сексуалните престъпления спрямо деца. Благодарим на полското председателство за това, че започна дискусията по нови е, актове защита на жертвите, достъп до адвокатска защита и така нататък. Господин председател, ние смятаме, че в тази нова област ние говорим не, под, не толкова за нова област, говорим за нов подход – Говорим за нов подход към взимането на решения. За първи път Европейския парламент след влизането в сила на Лисабонския договор има пълни правомощия е, наравно със съвета да взима решения и ние смятаме, че това ще доведе до качествен скок в процеса на взимането на решение. Води до по-високо качество на законодателството и по този начин се осигурява по-добра защита на правата на гражданите. В края на краищата най-важният проект на Съюза след единния пазар е създаването на единно политическо пространство, в което гражданите могат да се движат свободно с гарантирано право на правосъдие. На думи това е лесно на, де, на дела, не толкова, имайки предвид различията в наказателното право, поради което гражданите все още се страхуват от свободното придвижване поради липсата на адекватна защита в други страни. Благодаря ви за извършната работа. Вие имате подкрепата на групата на НП по повечето от документите ЕНП е имало свои докладчици. Благодаря. Други депутати имат ли желание да се изкажат? Не, госпожа Сърджентини има думата. Искам да кажа, че се чувствам объркана. Мислех, че всичко ще бъде на едно заедно, но сега ще се огранича до аспекта правосъдие. Имам следните коментари. Господин министърът каза, че разискванията по достъп до адвокат са трудни, но успял да постигне напредък. Съгласна съм, че е трудно. Не съм сигурна, че виждам достатъчно напредък. Особено е, имайки предвид, че датските колеги, които ще поемат след вас, не гледат на този въпрос като на приоритет. Всъщност, тук стигаме до един много важен въпрос, а именно взаимното доверие. Е, въпросът на единото пространство опира до взаимно доверие. Но взаимното доверие не е винаги толкова здравословно, като имаме предвид, че местата за задържане в някои страни са в по-различно качество, отколкото в други. Казвам го а, скуртуазно. А, също така а, взаимното доверие не се обслужва от явления, при които граждани се местят от една страна в друга за предварителни дела и, и освен това трябва да останат в места за задържане, чието качество не е много добро. Вие сте защитник на Европейската заповед за задържане. Нямаше ли да бъде добре да започнете дебат по функционирането на Европейската заповед за задържане в Европейския съюз и да започнете дебат по взаимно доверие в съдебното сътрудничество, защото гражданите в цяла Европа всъщност не извличат полза от взаимното доверие, когато биват изпратени в друга страна по силата на Европейската заповед за задържане. Госпожа Боскурт. Благодаря. Аз знам, че пред мен е представител на, на системата на правосъдието. Въпреки това ще задам въпрос, свързан с директивата за борба срещу а, дискриминацията. Комисията Либе е водеща по този въпрос. Разговаряли сме често с министри какъв напредък е постигнат по директивата за борба срещу дискриминацията? И ще предадете ли тази тема на датското председателство, тъй като тук нещата са в застой? И мисля, че гражданите имат право на по-добра защита срещу дискриминацията. Още повече, че правата на човека са в центъра на вашите приоритети. Това е като първо. Второ, по отношение на детската порнография и насилието спрямо децата и сексуалните престъпления срещу децата, много достойна област на работа. Също така свидетелството за съдимост, много важна работа, много важна дейност когато един път бъдат осъдени, лицата би определени лица не би трябвало да бъдат допускани да работят заедно с деца. Въпросът с уреждането на матчове. Футболното първенство наскоро беше пример за международна корупция. Всъщност не се прави много по отношение на сътрудничеството и взаимодействието между полицията, спортните организации и Министерство на правосъдието мисля, че би трябвало да се а, говори по този въпрос не само в рамките на системата на правосъдието, става, а, тъй като става дума за правосъдие, става дума за престъпления, става дума за а, корупция, за изпиране на пари и така нататък. По-нататък въпросът за организираната престъпност, тероризмът. Често се говори за ислямския фундаментализъм но е, често се забравят е, проблемите, свързани с крайната десница. Случ... Е, в Германия е много добър пример. Ще се наблюдава ли по-отблизо крайната десница? Госпожа Хименес Верио. Благодаря. Искам да благодаря на представителят на полското председателство за работата му по защита на жертвите. Мисля, че това е изключително важна тема. Искам да ви задам един въпрос. Тъй като съм докладчик по подкрепа на, оказана подкрепа на жертвите на престъпления. Знам, че полското председателство смята тази тема за изключително важна. И когато започна работата по този закон, всички много се радвахме. Но след проведените през последните няколко месеца разговори, първоначалният ентусиазъм започна да отслабва и съветът като че ли постепенно губи интерес. Всъщност е, ние искаме този закон да бъде разширен и се надявам, че с ваша подкрепа това законодателство може да се усъвършенства. Ето защо бих искала да чуя вашето мнение – как смятате, че ще продължи датското председателство? Може би това не зависи от вас, но как мислите вие? Как можем да продължим своята работа по въпросите на правата на жертвите, особено жертвите на организираната престъпност и тероризма, уязвимите лица, мигрантите? престъпления, свързани с различията между половете. И възоснова на принципът, че жертвите имат право на подкрепа, психологическа подкрепа. Често това са неща, на които жертвите често нямат право. Какво можем да направим така, че този закон в крайна сметка да бъде прият? Госпожа Ромеро Лопес. Благодаря, господин председател. Аз бях докладчик по Европейската заповед за осигуряване на защита и аз искам да отдам дължимото на полското председателство и неговите усилия за е, успеха на това досие. На... Можехме съвсем спокойно да чакаме до датското председателство, имайки предвид колко често, колко пъти се отлага този въпрос, е, но полското председателство положи усилия тази заповед да стане реалност. По пакета мерки за свързани с процедурното право, искам да ви попитам за предложението за проекта за директива за достъп до правна защита. Знам, проблемът опира до момента, в който жертвите имат право на защита. Каква е позицията на държавите членки? На какво се дължи тяхната неохота и кои са държавите членки, които проявяват най-голямо нежелание и какво ще се случи, когато поеме датското председателство? На трето място пакета за убежище. Комисията току-що представи документ, който действително не уточнява какво следва да се предприеме по някои от предложенията на полското председателство за конвенцията от Дъблин. Какви проблеми, в какво се състоят проблемите и какви ще са трудностите, които ще наследи датското председателство? По-нататък, каква е позицията на полското председателство или на датското председателство за измененията а, на, а, ше, на шенгенската гранична защита? Председателя. Мисля, че говоря от името на цялата парламентарна комисия, когато отчитам отговорността и ангажираността на полското председателство в тази област. Господин Дзявок, имате думата. Благодаря ви за всички въпроси. Искам да ви благодаря е, за хубавите думи казани за полското председателство. Очевидно е, че между полското председателство и вашата парламентарна комисия има много добри отношения. Що се отнася до въпросите, някои от тях се отнасят до въпроси, по, които не са в ресора на министъра на правосъдието, Шенген, Шенген, промените в конвенцията Дъблин. Тези въпроси са отбеля... бяха отбелязани и предполагам, че министър Стаханчик ще даде отговор. Това, което каза господин Босотил, е вярно. Ние действително работим в нова среда, в контекста на нов договор, предвиждащ нови правомощи, нови отговорности и ново разпределение на правомощията. Това е контекста, в който полското председателство осъществи своята работа. Всъщност това беше нашето първо председателство. Ние нямахме досегашен опит и ние приехме Лисабонския договор като а, правния мир, в който трябва да намерим своето място. Мисля, че срещите, които проведахме с Европейския парламент говорят за нашата откровенност и откритост. Мисля, че няма съмнение за нашата готовност да гарантираме и да дадем възможност на парламента да осъществява ролята си, предвидена от Лисабонския договор. Ние разчитахме на е, опитът ни от е, Полша, където парламентът е изключително е, силен. Ние поехме предизвикателството и положихме всички възможни усилия, за да направим така, че, както предвижда договорът, и двата законодателя да бъдат третирани по един и същи начин в законодателната област. Много от въпросите бяха свързани с проекта за директива за жертвите на престъпления и особено достъпа до правна помощ. Що се отнася до директивата за жертва на престъпленията, мисля, че ние трябва да отбележим поне два факта. Първо, проекто директивата беше представена в края на унгарското председателство. Следователно, разискванията започнаха по време на полското председателство. Документът е огромен. Той е резултат от предварително взети решения, които, чиято основа беше оценка на контекста и средата. Аз не мисля, че имахме. Не мисля, че беше възможно да се да приключат преговорите в рамките на едно председателство в съвета. Отбележете обаче, че по въпроса е постигнат значителен напредък. Както казах в встъпителните си думи, ние успяхме да приключим работата по много аспекти, като например приложното поле. Според мен това е много добра отправна точка за датското председателство. То може съвсем спокойно да постигне компромис. Не случайно споменах унгарското председателство. Нашето сътрудничество с това председателство беше много добро. Или поне по моя преценка. Не бяхме в е, една група, но участвахме в работата на унгарското председателство от самото му начало. Бяха начертани конкретни планове за графика. Част от работата, извършена от унгарското председателство, продължи по време на полското. Понякога е, едно председателство се оценява по броя на законодателните актове. Знаем обаче, че това не е единствения критерий. И що се отнася до защитата на жертвите, искаме да оставим приключването на този въпрос на датското председателство. Чисто и просто няма време да приключи тази работа в рамките на полското председателство. И понякога не бива да се прибързва. И ако решенията бъдат взети прибързано, последиците ще бъдат лоши. Достъпът до правната помощ се оказа доста по-труден въпрос, отколкото очаквахме. По няколко причини. На първо място Европа преживява економическа криза и решенията, свързани с достъпа до адвокати, тогава, когато тази достъп, този достъп се финансира от държавата, неизбежно предполага бюджетни кредити. Позицията на полското председателство винаги е била че не е възможно да се вземат решения, които от една страна да са справедливи е, и от друга страна да не са свързани с е, разходи. По отношение на разходите, Никога не бива да забравяме, че когато се приберем от дома, ще трябва да получим одобрението на министра на финансите. Не е тайна, че след няколко решения на Европейския съд по правата на човека за достъп до правна помощ някои държави членки промениха своето законодателство и наскоро приключиха обществения дебат за достъп до правна помощ. Много от решенията са съвсем нови, в резултат на което много държави членки нямат желание да се впускат в нови промени толкова скоро. В началото на полското председателство министърът на правосъдието каза, че амбицията на правосъдието каза, че има амбицията да приключи работата в съвета. Това беше амбицията. За съжаление, не успяхме да постигнем тази цел. Пожелаваме пълен успех на датското председателство и се надяваме, че след 6 месеца ще чуем добри новини от тях. Госпожа, госпожа Сърджентини отбеляза някои въпроси, които представляват особен приоритет за полското председателство. И това е Европейската заповед за задържане. Може би можем да проведем двустранен дебат малко по-късно. При всички случаи много се радвам, че отбелязвате, че броят на международните задържания в Польша са по-малко. От друга страна, не само в Польша, но и в тази част на Европа има повече международни задържания и Польша като най-голямата страна в тази част на Европа на нея се падат най-голямата част. Миналата година излезе решение за изпълнение на заповедта за държане. Има и решение на съвета, което ще бъде одобрено през декември. Има различия в приложението на практика на директивата за заповедта за задържане. Различията между държавите членки може би се дължат на прибързаността, с която тази заповед беше одобрена и особено като се отчита политическия контекст в Европа. На последно място председателството отбеляза дебата за хармонизиране на условията в затворите и критериите за задържане. Колкото повече колкото повече дебатираме този въпрос, ви, толкова повече виждаме, че условията в затворите и тяхното въздействие върху изпълнението на Европейската заповед за арест не са толкова недвусмислени. Колкото повече са доводите и аргументите, толкова по-ясно виждаме, че има подчертани различия между различните части на Европа и унези, които в началото могат да бъдат окачествени като лошите, в края вече не са сред лошите. Има редица неевропейски инструменти, които бяха разработени, за да се осигури хуманно отношение към затворниците. Имам предвид съвета на Европа, както и комитета против е, изтезанията, както и механизмите за превенция, прияти възоснова на допълнителния протокол към Конвенцията на ОНЕ. Възможно е тези инструменти да не се прилагат в достатъчна степен. Може би не всички са ги ратифицирали. Не всички жалби, подадени до Комитета за борба срещу изтезанията, се обработват в достатъчно добра степен. Полша е готова да води дебат по въпроса на госпожа Боскурт за директивата за борба срещу дискриминацията. Обезпокоен съм. Това тази директива не влиза в а, моя ресор. Доколкото знам, полското председателство приключи работа по а, доклад за напредъка по въпросите на дискриминацията, основана на възрастта. Документа за напредък е основата, на която датското председателство ще продължи своята работа. Оказва се, че възрастовия фактор е основа за дискриминация в сред това се отнася както за най-младите, така и за възрастните. Що се отнася до изменение към директивата за сексуални престъпления срещу деца и съчетанието на наказателния кодекс, ние се отнасяме много сериозно към този въпрос. Ние започнахме а, да мислим по хармонизиране на европейското законодателство. Отбелязах. Едно искане и интересът ви свързан с корупцията в областта на спорта. Полското председателство няма да се занимава с този въпрос, но съм съгласен, че това е област, е, това е въпрос, е, който стана много актуален в Европа. Въпреки Конвенцията на съвета на Европа, конвенция, която не е подписана от всички страни и е, ситуацията съвсем не е удовлетворителна. Що се относ, отнася до полското право, законодателството е, в нашата страна съществува законодателство за борба срещу корупцията в спорта. Е, що се отнася до ефективността му да се бори срещу това явление, е, което е свързано с много високи, с много големи печалби, това е различен въпрос. аз ще обсъдя този въпрос с датското председателство. Съгласен съм с двете последни изказвания на госпожа Хименес Марио и Хименес Лопес. Искам да се върна на въпроса, който те повдигнаха. Интересен е анализът на въпроса за достъпа до правна защита. Конвенцията на съвета на Европа е задължителна за всички нас и се, би могло да се сметне, че подходът ни е еднакъв, но не е така. Полското председателство се опита да намери баланс между защитата на гражданските права от една страна и особеностите на наказателно-правната процедура от друга. Ако отидем твърде далеч в защитата на гражданските права, е напълно възможно да вържем ръцете на наказателно-правните органи. Много е трудно да се намери златната среда. В много държави членки има период, в който по процедурни съображения – се блокира достъпът до правна защита. Целта е този период да се удължи максимално а, в интерес на процедурата. При всички случаи, благодаря ви за подкрепата. Надявам се, че отговорих на вашите въпроси и успях да разсея съмненията ви. Благодаря още един път. Благодаря ви, господин Залог. Вие отговорихте на всеки един въпрос и то доста подробно. Много подробно обяснихте всички аспекти, включени в времето на вашето председателство. Обаче има още един въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност да се включа още веднъж. Вие отговорихте много изчерпателно на моя на въпрос, но пропуснахте е, един друг въпрос, който е, зададох. Свързан с борбата е, с тероризма и екстремизма. Просто не се спряхте на този въпрос. Uh, temat jednak nowy, ponieważ niewątpliwie... Ами това е една нова тема, без съмнение. Като се имат предвид е, и други заплахи, които е, са надвиснали, заплахи от външни сили и като има преди скорошните атаки на острова. Трябва да се помисли за това до каква степен до каква степен а, престъпленията на екстремистите са породени от екстремистски движения? И какви са причините за такъв тип поведение? И съгласно на проучванията, такъв тип престъпления са доста сериозни, доста тежки, имат и своята морална страна. По време на полското председателство сме обсъждали тази тема във връзка с други важни теми с извънредно значение. в Европа има екстремистски движения и Европа трябва да се изправи пред това предизвикателство. Благодаря. Сега можем да преминем към второто представене от името на полското председателство. Искам да приветствам господин Хансиск. Добре, че ни дадохте възможност да, да се запознаем с, всички аспекти на вашата дейност, свързани с. съдебните въпроси. Сега имате думата. Благодаря. Уважаеми колеги, ще говоря за работата на полското председателство по отношение на вътрешните работи. Без съмнение, Основният приоритет на полското председателство беше нашата работа, свързана с общностната система за бежанците. Важно беше да се предприемат всякакви мерки и действия, така че а, да се постигне крайния срок за окончателното организиране на системата до 2020 година. Имаше правен а, пакет, който включваше пет правни акта по отношение на директивата за квалификациите. Тя беше плод на работата на унгарското председателство съгласието постигнато по съдържанието на този документ и не на последно място благодарение на компромиса с Европейския парламент по отношение на а, корелационните таблици. Това е една тема, която беше приключена. Полското председателство се фокусира върху действия, свързани с промяна на регламента от Дъблин. Е, беше проведена неформална среща на върха тази година и основната цел беше е, да се отстрани застоя в преговорите, е, застой, който продължава от години. И така можем да кажем, че председателството успя а, да допренесе за създаването на а, механизъм, свързан с бежанците, механизъм, който ем, изискваше солидарността на всички държави членки. Като резултат е, от заключенията на тази неформална среща на върха, както и на както и заседанието на Корефер, беше решено да се включи нов член в регламента от Дъблин, свързан с механизма за ранно предупреждение. Този въпрос ще се обсъди по време и на срещата на върха следващата седмица. Ние се надяваме, че ще си сътрудничим с Европейския парламент и с докладчика и благодарение на това сътрудничество ще бъдат решени редица въпроси, както сме го правили до сега. Имаше предложение да се заде група за контакт. Благодарение на тази група ние успяхме да постигнем много, включително и премахване на застоя в преговорите, свързани с регламента от Дъблин. Полското председателство не успя а, да започне преговори, свързани по един друг регламент. również квестия dostępu органов щигания до бази danych Евродак. По Евродак както и да се предостави достъп до системата Евродак. Ако има допълнително отлагане на сроковете, то няма да може да се приключат действията до 2012 година. По отношение на директивата. Утре е последното заседание на работната група първо четене беше приключено и работата в работната група ще приключи утре. И ще останат обаче някои по-специфични въпроси, по-специфични проблеми. Обаче нашата позиция е много ясна. Надяваме се, че датското председателство ще успее успее да поеме тази тема и да се занимае с нея обстойно. Относно а, директивата за процедурите, ние поехме инициативата и подчертахме основните ключови проблеми. Полското председателство се а, фокусира върху директивата за приемането, но се опитахме да разрешим а, проблеми в други директиви. При всички положения следващото председателство ще има доста работа за вършене. Важен елемент от работата беше солидарността между държавите членки. Ние е, взехме това предвид, когато работихме по директивата Даблин и се надяваме, че датското председателство ще продължи в този дух, като продължи да обсъжда фонда за миграция и въпросите свързани с бежанците. По отношение на а, правната миграция. Е, директ. На законната миграция. Сега приключваме работата а, по директивата, свързана с а, разрешителните за работа. Унгарското председателство а, постигна голям успех. По този въпрос не успяхме да разрешим проблема с корелационните таблици и се надяваме, че а, тази тема също ще бъде приключена в близко бъдеще. Относно а, командироването на служители и работници, Постигнахме съгласие по много въпроси в рамките на тази директива и се надяваме, че датското председателство ще успее да приключи работата по този въпрос, ако ние не успеем да го направим. По отношение на директивата за сезонните работници беше отбелязан напредък, някои проблеми бяха отстранени, но има ам, доста различия между държавите членки, що се отнася до окончателният вариант на документа, но датското председателство ще продължи да работи по въпроса. Относно ам, въпросите свързани с граничния контрол. Работихме по е, въпроси, свързани с мандата на Frontex. Бяха изготвени документи, както и е, документи свързани с е, местния граничен контрол, това число Калининград. Надявам се, е, че е, регламентът, който подготвихме, ще бъде прият в е, близко бъдеще. Освен това работим а, и върху измененията, свързани с Шенгенския кодекс, а, който беше предложен от комисията и предвижда а, съвместен контрол по границите. Един проблем възникна по време нашето председателство. Това е засилването на шенгенското пространство. По отношение на засилването на шенгенското пространство, трябва да кажем, че а, председателството работи по този въпрос. На основата на предположението, че промените не трябва да възпрепятстват свободното движение и пътуване а, на гражданите. Европейската комисия публикува през септември пакета свързан с Шенген и освен това беше проведено първо четене на двата документа в пакета. Пакета за ам, оценката на Шенген и а, втория документ свързан с Шенгенския кодекс. Има нужда от една система за ефективна оценка, тема, която е подложена на дебат и тема, която е свързана с разпределянето на задълженията между държавите членки и комисията. Освен това, засилване на е, системата за наблюдение. Това е тема, по която трябва да се работи и в бъдеще. Освен това, трябва да се работи и по изпълнението на разпоредбите от страните. Относно а, граничния кодекс а, и провеждането на граничен контрол, трябва да имаме предвид, а, че тези решения и тези промени не трябва да възпрепятстват свободното движение и пътуване на гражданите. Не трябва да се прави компромиси и с задълженията на държавите членки да упражняват контрол върху границите и върху реда. Въпрос ще бъде обсъден през декември по време на следващата среща на върха. По отношение на борбата с престъпността, най-важният елемент от нашата работа беше темата, свързана с престъпления, свързани с наркотици и е, това число синтетични наркотици. Имаше е, документ, изготвен от полското председателство, свързан с синтетичните наркотици и освен това в личното партньорство включихме тази тема. Съвместно с комисията обсъдихме промяна на посоката на европейското законодателство, свързано с психотропни вещества. Освен това ще се изготви и допълнително законодателство. Директив... Работим върху директивата за, за защита на личните данни. Основните принципи, от които се ръководихме, беше е, да се запази прозрачността. И така, друго важно нещо – което е свързано с засилването и разширяването на шенгенското председателство. През август полското председателство изготви компромис, компромисно предложение и след това продължи преговори, свързани с предложението, като се обърна към всички заинтересовани страни. Срещата на върха по вътрешни работи включи в дневния си ред тази а, тема. Е, обаче не беше стигнато до окончателни а, резултати. Сега очакваме е, какво ще е мнението на съвета по този въпрос. Това е а, по отношение на най-важните аспекти от нашата работа. Благодаря ви. А, сега ще започнем с господин Бусутил. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Mr. Minister, for that. Uh, Благодаря, господин министр. Благодаря, че ни представихте работата на полското председателство в такива щекотливи области. Вие ни представите по какъв конструктивен начин Полското председателство е работило по всички тези теми. Вие очертахте и редица успехи, които сте постигнали, няма да ги повтарям. Нека се спра на три неща. Първо, пакета свързан, свързан с бежанците. Вие знаете много добре, че е, за тези 6 е, месеца няма как да се разреши проблема с този пакет, освен ако не се засегне въпросът за солидарността. Пълското председателство е, много смело и много дръзко подходи към тази тема, също като се застъпи и за изграждането на механизма за ранно предупреждение но а, все пак действията не са достатъчни от гледна точка на Европейския парламент, защото е необходим и механизъм за солидарност. Механизма за рано предупреждение не е механизъм за солидарност. И парламента настоява да има механизъм за солидарност, което означава, че а, има истинска солидарност между държавите членки по отношение на потоците от беженци, когато една държава членка не може да се а, справи с а, тези потоци от беженци. Знаем примера с острова от Лампедуза. Знаем, че островът е а, празен. Защото въпреки, че 55 000 души стигнаха бреговете на този малък остров, всички този, тези хора бяха разпределени между а, крайбрежните региони на Италия. И а, сега не можем да си мислим така, че бежанците пристигат в Ампедуза или в Италия. Те пристигат в Европа. Тези хора идват в Европа. След това ще напуснат граничните територии на Европейския съюз, за да се отправят към други държави. Ето защо ние всички трябва да понесем тази отговорност и да се разпределят Беженците бежанците сред всичките държави членки. И ние не искаме, не настояваме точно това, а ние настояваме за един механизъм да се помогне на държава членка, която тя, когато тя не е в състояние да се справи с а, потока от бежанци, който а, навлиза на нейна територия. По отношение на е, Шенген, е, реакцията на съвета е, беше някакси, че ние като че ли не сме ви молили да отивате толкова далеч. Такава реакция беше малко разочароваща и трябва малко по-конструктивно да се подходи с тези предложения по отношение на теми свързани за повторно въвеждане на границите между две държави членки. И така, свободата на движение, на придвижване ни беше дадена на всички нас, на всички граждани. Право, което ни беше предоставено от Европейския съюз. И това право не трябва да бъде отнемано от едностранни действия на една държава членка. Когато Франция ем, започна да провежда граничен контрол на границите с Италия, това а, значеше, че Франция е отнела право на гражданите в Европейския съюз и изпрати негативно послание, защото след Франция беше Дания и след това миналата седмица и Холандия. И вместо да правим крачка напред а, в посока европейска интеграция, ние започваме да се връщаме назад по отношение на разширяването на шенгенското пространство. А, помолих председателството да а, продължи а, да се занимава с тази така а, трудна тема и България и Румъния to accept... си получат дължимото, що се отнася до присъединяването им към Шенген. Ние Проверихме как ще справят те и а, те са си свършили. А, те са изпълнили своите задачи. Какво още чакаме? Не трябва да позволяваме една държава членка да блокира тяхното присъединяване, което тези две държави членки са изпълнили а, а, съответните критерии. И да се надяваме, че шенгенското пространство ще бъде разширено по-скоро без отлагане. Господин Лопес. Госпожа Лопес. Господин министър. Един въпрос свързан с системата за бежанците. А пропосито де и системата за обежище. Искам да се присъединя към казаното от господин Босотил. И недостатъците, които могат а, да възникнат при изпълнението на стария механизъм за ранно предупреждение. Това е един проблем, който все още не е решен. Госпожа Малстром каза, че регламентът за обежето трябва да бъде реформирано. Не се каза до каква степен. Сега се питаме какво ще се случи с регламента от Даблин. Дали нещата ще останат така, както са. южноевропейските държави имат проблем с потоци от бежанци. и те не разполагат съответните инструменти, за да могат да реагират адекватно. Знаем какво се случи в Малта и в Италия, че тези държави имаха проблеми с потоците от бежанците. Не знаеха как да канализират тези потоци. Нещата няма да могат да се регламентират, ако не нещата не бъдат променени из основи единствено с механизма за рано предупреждение няма да можем да решим а, проблемите, а, но а, аз също оценявам високо а, действията на полското председателство в тази насока относно вътрешния контрол по границите. Вие изготвихте предложение за директива. По отношение на ситуацията в Лампедуза, да, вярно е, че не трябва да се възпрепятства свободното придвижване на гражданите. Полското председателство положи големи усилия, така че тези две държави членки, които искаха да постигнат своето, все пак не го направиха. Тези проверки трябва да служат а, а, за контрол на миграционните потоци и борба срещу тероризма, но не трябва нещата да бъдат смесвени. смесвани. Проблемът е много по-сложен. Не може така хаотично да се а, подхожда към тези неща. Това, което е, е важно, е, че не трябва да се възпрепятства свободното придвижване на гражданите. Сега а, относно, относно защитата на личните данни. Вие говорихте за прозрачност. Тази прозрачност е важна и за пасажерите. И така, до сега Обединеното кралство няма разпоредби, свързани с защитата на данните на пасажерите. просто тази тема се смесва с темата за миграцията освен това се включва въпросът и за борбата с, с тероризма. В някои държави става въпрос борба с миграцията, за други борба с тероризма и престъпността. Просто няма минимални стандарти, които да се следват и в държавите членки няма никакви е, е разпоредби и е, от друга страна Европейския съюз не предлага нищо. Така че приложното поле е много различно в държавите членки. Искам да чуя вашето мнение по този въпрос. Следващия оратор, госпожа Викстръм. Сега Всички гледат към мен. Да, ще говоря на шведски, защото днес преводът е прекрасен. И така искам да благодаря на полското председателство за доброто сътрудничество и за това, че те бяха много открити. И че този дух на откровеност и откритост трябва да цари във всички европейски институции. А, кризата, през която преминаваме, е, една, е нещо повече от една економическа криза. Тя е криза свързана с доверието между държавите а, членки и криза на доверието между самите европейски институции. А, някак си понятието за солидарност се изпразни от съдържание. И е изгубил своят смисъл. Когато говорим за солидарност, трябва да се попитаме как може да се стигне до солидарност. Солидарност се постига чрез доверие. Много а, често днес се сблъскваме по-скоро с недоверие, отколкото с доверие. Тази тема е засегната по време на много срещи на върха че имаме нужда от повече а, лоялност, повече доверие. Това са цели, които си залагаме. Говорим много често за солидарност. Но а, виждаме, че недоверието има по-голяма тежест, отколкото доверието. Общият а, пакет, а, свързан с. А, е, som utgör grunden för den solidaritet. За обежището. По тази тема също а, имаме нужда от доверие, защото това е една тема, която изисква солидарност. То за нас като хора също е важно да сме солидарно, солидарни, да си имаме доверие. Тук става въпрос за спасяването на хора, на човешки животи, на хора, които а, идват на нашия континент. И така, по време на преговорите, е, свързани с регламента от е, Дъблин и за това как е реагирал съвета, ние постоянно поддържаме контакт с другите институции и можем да е, възобновим преговорите искам съвсем официално да заявя нещо. Много важно е за Европейския парламент да получи нещо черно на бяло в писмен вид за това какво се обсъжда до сега. Да има повече, повече солидарност, солидарност, която да почива на доверие. И а, регламента Дъблин да бъде обсъждан отделно, без да се смесва с допълнителни законодателни актове и доклади. Дъблин трябва да се обсъжда отделно. И следващите теми също трябва да бъдат обсъждани по-отделно с докладчици и докладчите в сянка. Това е много важно за нас. Полското Председателство а, беше много важно за Европа. Благодаря. Искам да благодаря на държавния секретар а, за неговото експозе и за това, което беше постигнато в областта на, на вътрешните работи и правосъдието. Ние искаме да създадем едно пространство а, на правосъдие и свобода за нашите граждани. И така, на 31 декември а, е паметната дата. До тогава трябва да покажете на съвета, че става въпроса за повече доверие. Не може да се задгърва тази тема. Това е пътят, по който може Европа да излезе от кризата, а именно чрез повече доверие Европа да бъде подсилена и да има по-добри възможности в бъдеще. Заедно а, можем да сме по-силни. Важно е отново да се преоткрият тези ценности, които са в основата на нашето сътрудничество или които би трябвало да са в основата на нашето сътрудничество. Желая ви всичко най-хубаво през останалият период от вашето председателство. Относно а, пакета за обежищата и моя доклад мога да ви кажа, че Европейския парламент ще работи в духа на доверието и сътрудничеството, така че да се възобнови преговорите по, по всяко време. We'll have a... Ако нямате повече въпроси, ще дам възможност на господин Стаханчик да отговори. Имате думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми, господин председател, да отговоря на зададените въпроси. Като започна с нещо, което прозвуча във всички изказвания, а именно въпроса за регламента от Дъблин или Дъблинския регламент. Давам си сметка, че вероятно не всички очаквания за изменение на този регламент са удовлетворени от проекто текста, но аз съм убеден, че той, текстът, отразява принципа на солидарност и то не само в преамбюла, където изрично упоменаваме на солидарността като основа, като основание, а и е, е, в основната част на документа. Предложили сме член, който се отнася до механизмите, механизмите за ранно предупреждение, механизмите на солидарност. Имаше и други изменения и допълнения, които обаче в момента са с неопределена съдбата и като въпросният член бе блокиран. Е, и аз се надявам следващата седмица на съвета е, да се обсъди този текст е, и да се надяваме да можем да предвижим законодателния процес напред. Солидарността в Европа обаче не се свежда единствено до Дъблинския регламент. Тя е, се проявява и в други актове, които ще еволюират, разбира се, с времето. в петък излезе съобщение на комисията, посветено на убежището и солидарността, или солидарността в убежището. И не само, има, има много е, документи, които са свързани с е, солидарността. А що се отнася до свободата на движение на хора, и до шенгенското пространство. Свободата на движение, разбира се, е крегален камък. Господин е, Туск, министър-председателят на Полша, наскоро говори по този въпрос и, и полската позиция е пределно ясна. Държавите членки обаче подходиха крайно предпазливо към документа, който представи Европейската комисия. А що се отнася до механизмите, които се задействат при незаконна миграция, и особено когато тя е в големи мащаби, е, то механизмите трябва по-скоро да бъдат общностни, а не национални. И вече оттам нататък остават въпросите за разпределението на, на задачите, на ролите между е, различните участници в този процес. След заседанието на министрите, следващата седмица, ние ще разполагаме, мисля, с една своеобразна пътна карта, така че е, работата ще продължи. Що се отнася до резервационните пътнически данни. Полското председателство е, подходи много предпазливо, имайки предвид и казаното от вас, а именно, че не са намерени решения. Проведохме различни прояви, допитахме се до експерти в тази област, до авиопревозвачи. Така че работната група на съвета да е добре запозната е, с становищата на всички заинтересовани страни, понеже наистина, както вие посочихте, някак няма една основа, на която да се изгради всичко това. И много, много бавно всъщност се изгражда, и то съзнателно, бавно и предпазливо се изгражда една такава основа, за да, за да бъде тя максимално широка, да не пропуснем нещо. И накрая въпросът за шенгенското разширяване. За съжаление, госпожи и господа, проблеми все още има. Председателството направи всичко възможно, предложи компромисно решение, което не бе особено лесно прието от България и Румъния, тъй като техните очаквания бяха твърде различни от това, което в края на кращата се предложи. И все пак е, с България и Румъния ние стигнахме до едно разбиране, постигнахме обща позиция и с страните, които са против разширяването на шенгенското пространство – Договорът е недвусмислено ясен по този въпрос. Решението се взема с единодушие, което, уви, не успяхме да постигнем през месец септември. А от заседанието на министрите насам ние проведохме различни разговори, консултации на, на е, надяваме се на едно по-високо ниво от нивото на съвета е, по правосъдие и вътрешни работи. Доколкото разбирам на предстоящата среща на върха, този въпрос ще се обсъди, но законодателството е такова каквото е и независимо от е, максималните усилия, които положи полското председателство, резултатът е такъв какъвто е за сега. Нашата е, програма, онова, което остава от тук нататък е, до и след коледните празници е изключително натоварена и аз мога да ви уверя, че ние няма да отслабим усилията си. Бих искал да спомена нещо, което, на което ние, полското председателство, много държим. Да според нас, по време на нашия мандат, ние успяхме да изградим отлични работни отношения с парламента. Не така официални, но затова пък много ефикасни. И благодарение на това успяхме да преодолеем много пречки, да решим много проблеми. Не на последно място, благодарение на взаимодействието ни с вашата комисия, за което още веднъж бих искал да ви благодаря. Господин Босотил, позволете ми да се възползвам от възможността да се обърна с апел към полското председателство. Вие бяхте толкова конструктивно, непредобедено и проевропейско председателство, независимо от всички трудности. И ние ценим това. И аз апелирам към вас да останете конструктивни, непредобедени и проевропейски настроени, дори след като вече се върнете е, в съвета като редови негови членове след е, декемврийското заседание. Да, да, сигурен съм е, представителите на полското председателство отбелязаха нашата висока оценка именно на проевропейския им дух, на упорството, с което е, подхождаха към най-щекотливите въпроси по време на мандата си е, в духа на, на конструктивизъм и, и откровенност, нека да подчертая откровенност в разговорите с нашата комисия. Разбира се, трудностите са все така сериозни. Остава да се надяваме, че полското председателство няма да отслаби усилията си и е, до края на своя мандат. Но, ако искате още нещо да попитате господин Стаханчик, господин Стаханчик всъщност е, би искал да каже няколко думи. Е, в заключение и в отговор на току-що чутото от вас, уверявам ви. Уверявам ви, че Полша ще бъде все така както вие казахте, проевропейски настроена и конструктивна, независимо от това, коя държава членка е на председателския стол. Благодаря. Благодаря ви още веднъж. Имаме още една точка от дневния ред, но тя е насрочена за след 45 минути. Става въпрос за среща с негово превъзходителство посланника на Република Бразилия. Ние е, не веднъж е, сме е, настоявали за среща с него, да разговаряме по въпросите за тероризма, но посланникът не е тук. фактически за след 40 минути е насрочена срещата, но е, нека е, прекъсването да бъде сега за 20 минути само. Е, моля ви да сте тук след 20 минути. Предстои след това и заседание на координаторите. Така. Благодаря ви. <laughs>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 the minister in the attendance to this part of the Libe committee. Нещо по уредяха редовете ни за тази част от заседанието, но ние разбира се приветстваме негово превъзходителство Нева Тавареш, посланник на Федеративна република Бразилия, когато поканихме да участва в днешното ни заседание. по точката от дневния ред под наслов размяна на мнения относно някои въпроси, свързани с визовата реципрочност, сигурността, тероризма и основните права. Негово превъзходителство Таварес е посланникът на Република Бразилия в Европейския съюз. И той бе така любезен да приеме нашата покана, за което сърдечно му благодаря. И бих искал да кажа, че на срещата на най-високо равнище с Бразилия, състояла се на 4 октомври тази година, и двете страни, Европейският съюз и Бразилия, препотвърдиха волята си да продължат диалога помежду си относно правата на човека, сигурността и предизвикателства от общ характер, като корупцията, прането на пари от престъпна дейност и трафика на наркотици. Давам думата на негово превъзходителство посланника, след което ще имате възможност, колеги, да зададете своите въпроси. Имате думата, ваше превъзходителство. Благодаря ви, господин председател. Казаха ми, че мога да говоря на португалски, нали? Прекрасно. Ще говоря на своя бразилски, португалски, разбира се. Благодаря ви. Госпожи и господа, за мен е голямо удоволствие, че мога да участвам в заседание на вашата комисия комисия, която работи, между другото, и по въпросите за пространството на свобода, сигурност и справедливост. И в това пространство, в тази област, ние имаме споделени ценности Бразилия и Европейския съюз. Най-новата бразилска история е неразривно свързана с зачитането на правата на човека у нас – Президентът на републиката, госпожа Дилма Русев, както вероятно знаете, активно участва в този процес. Възстановяването на демокрацията в Бразилия не би било пълно, ако остане бъдещото тревога, дълбоко социално неравенство, тъй като то поражда различна степен на упражняване на правата. През 80-те години, разбира се, ние постигнахме економическа и финансова стабилност и от тогава насам сме насочили усилията си към преодоляването на бедността и социалната несправедливост. За периода 2002-2010 година изтръгнахме 10 милиона бразилци от лапите на най-тежката мизерия. 40 милиона близо днес се числят към средната класа. Понататък, благодарение на активните ни контакти в рамките на международни форуми. През 2008 година осъществихме много срещи. Господин Патриота, външен министр на Бразилия и върховният представител на ЕС външната политика госпожа Аштан обсъдиха един триъгълен подход на отношенията в тази връзка между ЕС, Бразилия и трети страни. Аз съм живял в условията на авторитарен политически режим и аз, както и моите съграждани, се отнасяме с солидарност към онези народи, които все още страдат от гнета на авторитарни режими. Впрочем, никой режим не би могъл да се задържи задълго на власт, ако системно нарушава правата на човек. Бразилия последователно се изказва в подкрепа на правата на човека в Северна Африка и Близкия изток, в контекста на арабската пролет. Заклеймяваме насилието срещу мирни граждани. Международната общност трябва да помогне на онези общества, които провеждат реформа, за да не бъдат пренебрегвани при това гражданските права. Както президентът на Бразилия заяви пред Генералната асамблея на ООН, наскоро светът днес е такъв, че тероризмът се разпространява там, където доскоро е бил непознат, тероризма поражда нов цикъл на насилие, засяга все повече хора и ние трябва да поемем своята отговорност да защитим хората в основните им права. И разбира се, когато мирните средства не стигат, би трябвало да се пристъпи и към други мерки в рамките на ООН. Когато говорим за отговорността е, да бъде оказана защита, трябва да се съобразяваме с това, че евентуална намеса би могла да причини повече вреда, отколкото полза. И тук е, във всеки случай трябва да се стремим към премереност, към е, пропорционалност на подхода. Има ги мирните средства, аз не случайно ги споменах международната общност разполага с тях, мироопазващите операции вече са се доказали на практика. Не биват също така да забравяме, че разоръжаването и е, унищожаването на натрупаните оръжия също могат да допринесат за опазването на мира. Бразилия винаги е отхвърляла тероризма във всичките му форми. Нашата конституция го е, прогласява е, страната, Бразилия е подписала всички съответни конвенции и протоколи. Бичът на световния тероризъм днес налага новаторски подход в обединяването на усилията на различни държави, за да се преборим с причините на това явление – зачитайки националния суверенитет и правата на човек. В рамките на ООН ние сме се изказвали и се изказваме за една световна конвенция на ООН срещу международния тероризъм. Трябва да отдаваме особено внимание по-нататък на организираната престъпност, на прането на пари за финансиране на тероризъм. Бразилия, наред с други, членува в международната група за финансово действие за разработване на политика и действия против прането на пари и финансирането на тероризм. Бразилия е член също така на група, обединяваща страни от Латинска Америка за, с тази цел. Участваме и в работата на групата Егмонт, която обединява представители на финансовите разузнавания на няколко десетки страни. бих искал в тази връзка да кажа, че борбата срещу тероризма от една страна и зачитането на правата на човека са две допълващи се цели. Тоест, борбата с тероризма може да се води при зачитането на правата на на човек. И в това отношение Бразилия и Европейския съюз са на една и съща позиция. Това ни дава възможност да обединим усилията си от двете страни на Атлантическия океан. Бразилия е страна на иммигранти, стекли се от цял свят в търсене на по-добър живот и изградили страната и бразилската нация с общите си усилия. На ръководни позиции в страната е, са бразилци от първо поколение, а президентката на страната, госпожа Русев, е красноречиво доказателство за връзките между Бразилия и Европа, тъй като нейният баща е бил българин, адвокат Русев, ето защо връзките между Бразилия и Европа са особено здрави. По-нататък бразилци вече са тръгнали по света в търсене на по-добър живот. Сега напоследък ставаме свидетели отново на обратната тенденция. Все повече са прииждащите към Бразилия в сравнение с онези, които я напускат. Все повече хора търсят нови възможности в Бразилия. Миграционните тенденции са особено динамични и ние смятаме, че в рамките на миграционната политика трябва да се утвърждават правата на човека, гражданските права на иммигрантите и техните семейства, независимо от происхода им, от национален, етнически происход, възрастова принадлежност и прочее и прочее. Е, Бразилия е против мерките, които прекалено строго преследват незаконната иммиграция. В края на краищата между деянието, пресичане на граница без документи от една страна и класическата престъпна дейност има сериозна разлика. А и иммигрантите, едни или други, във всеки случай допринасят към богатството и благоденствието на една страна. Разбира се, иммигрантите не бива да бъдат оставени, да е, се препитават при нечовешки условия и по този начин да попадат в ръцете на различни престъпни групи. Не приемаме, както казах, криминализацията на незаконната иммиграция, но пък за сметка на това насочваме всичките си усилия против онези престъпни групировки, които експлоатират незаконните иммигранти. И за тази цел участваме в различни двустранни и многостранни структури. Смятаме, че бразилските граждани трябва да се ползват с неограничена свобода на пътуване и установяване, без каквито и ограничения или препятствия. Ето защо ние осведомяваме нашите граждани за условията на живот и прием в различните страни по света. Министерство на външните работи на страната наскоро публикува и е, един гид, едно ръководство на вниманието на, както казах, многото бразилци, които напуснали някога страната си, днес се връщат в нея. С 23 държави членки на Европейския съюз по-нататък имаме безвизов режим за кратките пътувания – на наши граждани. С Кипър, Естония, Латвия и Малта нямаме такива спогодби, но тези страни са приели ангажимента да въведат такъв режим по силата на присъединяването си към Европейския съюз. За да постигнем реципрочност на визовия режим, двете страни, Бразилия и ЕС, договарят нов режим, който е двоен, единият за граждански, другият за служебни дипломатически паспорти. Така, с изключение на Великобритания и Ирландия, е, в действие е, вече е нова спогодба. При това по никакъв начин не се променят условията за е, онези граждани на държави членки, с чието държави вече имаме двустранни спогодби. Миналия месец ноември се подписа новата спогодба и аз с удовлетворение мога да кажа, че това се дължи и на активната роля на Европейския парламент и положителното становище на вашата комисия. Освобождаването от визово изискване, е, впрочем, вече действа за краткосрочните визи, било то за обикновени на пътуващи или за дипломати действа от април месец тази година. И е, от тук нататък ние с голям интерес следим ратификационния процес в Европейския съюз. Аз предполагам, че от тук нататък в рамките на двустранното стратегическо партньорство е, ще се подемат нови и нови инициативи, които ще бъдат посрещани благосклонно от вашата комисия. Въпроси, господин Босотил, госпожа Яколино, господин Яколино. Благодаря, господин председател. Изслушах изявлението на посланника. През последната година ние неколкократно настоявахме за разговор с него и почти го преследвахме и сега се радваме на тази възможност. И слушах това, което казахте за защитата на правата на човека и постигнатия значителен напредък и 40 милиона, които сега принадлежат към средната класа. Знаем, че Бразилия направи скок в економическото си развитие и като граждани на Италия много се радвам на това. И слушахме казаното от вас по важни въпроси, като визи, тероризъм, сигурност. Това са все много важни въпроси. една неправителствена организация като Justice and Global Connectors анализира вашите центрове за задържане, килии, които са предназначени за 16 човека, всъщност в момента се използва задържане на 68 души. Ако това е вярно, задържаните са в изключително тежко положение. Освен това, присъдите за тероризъм се отвояват. И терористите са в затвори за други, за обикновени криминални престъпници може би те трябва да бъдат на друго място. И при всички случаи за... трябва да се зачита достоинството на затворниците. Парламентът прие решения за визи. Вие ни казахте, че, няма, че не е необходимо да се криминализира незаконната иммиграция. Но всъщност би могло да се каже, че има много хора, които живеят в Бразилия, които са италианци и как става така, че един толкова голям ресурс за индустрията и конкурентоспособността на страната не са интегрирани. Да вземем, например, е, експулсирането на Батисти. Всъщност той трябваше да бъде интегриран. Когато се върна в Европа, той се върна във Франция най-напред. Може би визата трябваше да му бъде отказана какво стана с, реципрочното споразумение? Какво става с това споразумение, когато има престъпление? Как става така, господин посланник, че за случая, че за Батисти не може да се говори за правосъдие. Той успява да се укрие от правосъдието. Може би е, това е въпрос е, за Международния наказателен съд. Може би онова сътрудничество, за което вие и ние говорим, а, е, трябваше да доведе до екстрадирането. Когато говорим за взаимно доверие, за гражданство, френските граждани имат право на визии в, за определен период от време. А, а правилата за италианците са по-различни. всъщност, а, може би заради Батиста, нашето положение е по-неблагоприятно господин Бозотил. Благодаря, господин посланник, за посещението ви при нас. Няколко думи за споразумението за либерализиране на визите. Както знаете, господин посланник, ситуацията на липса на реципрочност се запазва по отношение на Малта, е, Естония, Кипър и, и Латвия бразилските граждани нямат нужда от виза за тези четири страни, но гражданите на тези четири страни имат нужда от виза за Бразилия. Постигнато е споразумение, както подчертахте. И това споразумение е ратифицирано от нашия парламент. Това стана през февруари. Информацията, с която разполагам, говори и за това, че към момента това споразумение все още не е ратифицирано от бразилския парламент. по отношение на притежателите на обикновени паспорти. Очевидно несправедливата ситуация продължава. Предизвиква се и множество обърквания, тъй като много граждани на тези страни, смятайки, че либерализацията на визите вече е факт, биха заминали за Бразилия, смятайки, че имат нужда от виза и когато се окажат там, подлежат на връщане. Това се случи на мои избиратели. Моят въпрос е, това така ли е? Това споразумение очаква ли все още ратификация от бразилския парламент и ако да, кога можем да очакваме споразумението да бъде ратифицирано? за да може либерализирането на визите да бъде предмет на реципрочност. Госпожа Гьонс. Благодаря. И аз имам подобен въпрос. Споменахте четирите страни, с които не са приключили преговорите за реципрочност. Въпросът ми е къде е проблемът? Е, защо не се ратифицира споразумението? Защо, са, защо точно тези четири страни са избрани? Защо няма проблем с други страни? Мисля, че би било интересно за всички нас, за да, е, да разберем трудностите. И господин Тавареш. Благодаря, господин е, посланник. Е, много се радвам, че сте тук в нашата комисия. Бразилия е страна, с която и имаме приятелски, научни отношения. Но не, не сме роднини, въпреки че имаме едно и също презиме. Аз е, следя отблизо промените в страната, економическите и социалните промени, но Що се отнася до правата? Виждаме, че има някои, които са много по-добре разположени в изпълнителната власт, отколкото в парламента. Ние ни Европ... Ние преговаряме в рамките на Г20 за специ... за инструмента за финансова стабилност. Надявам се, че ще успеем да разрешим някои проблеми, които се появиха, например случая Батисти. За, за отношенията пострадаха особено е, що се отнася до е, съдебната система. Има и други случаи. Европейци, които, за които има искане за екстрадиране в е, Бразилия. Има един португалец, за който бразилските органи настояват за екстрадиране в Бразилия. Въпросът е дали не би било полезно да има споразумение с целия Европейски съюз, за да се регламентира практиката на екстрадиране. Вторият въпрос е свързан с иммиграцията. Както казахте, господин посланник, иммигрантските потоци се променят. Европейските граждани може би не го знаят, но това е реалност. Все повече европейци емигрират е, към Бразилия. Те са повече, отколкото бразилските граждани, които емигрират за Европа. Има много бразилски мигранти, които се връщат в страната си. Също така има и доброволно връщане в е, рамките, под егидата на Международната иммигрантска организация иммигранти в Португалия и Ирландия и всъщност най-голям е броят на бразилците, които използват възможностите на системата за доброволно връщане. Е, има някои страни, като за много граждани на Португалия и Испания, Бразилия е из страната, която избират за да емигрират. И това и става дума за квалифицирани а, кадри. Питам се дали не би било полезно да се регламентира това а, явление, за да бъде а, намалено, за да отслабено политическото напрежение. Имам три кратки въпроса, тъй като говорих много дълго вече. Първият въпрос е общите действия между Европейски съюз и Бразилия в областта на корупцията, организираната престъпност и изпирането на пари. Какви нови идеи и действия предлага Бразилия? Е, бих искал да попитам и дали Бразилия смята, че Европейски съюз трябва да направи нещо в областта на сексуалния туризъм и също така е, резервационните данни на пътниците е, и по-конкретно необходимостта да се гарантира защита на личните е, данни дали да не използваме е, увеличаването на е, броя на лицата, които е, пътуват за Бразилия, да предвидим рамково споразумение за защита на данните между Бразилия и Европейския съюз за да се гарантира защитата на данните. Госпожа Хименес. Добър вечер. Благодаря ви за присъствието. Запозната съм с вашата страна. Много я харесвам. Била съм там няколко пъти. Мисля, че може, има какво да научим от вас, що се отнася до мира. Много ми хареса това, което казахте за борбата срещу тероризма, защитата на правата на човека – много се радвам, че подкрепяте всички конвенции за борба срещу тероризма. Аз съм запозната с темата борба срещу тероризъм, тъй като съм испанка и страната ми а, е страдала от това явление и не знаем какво ни очаква. Италианците също са страдали от тероризъм. Знаете, че много сълзи са били проляти. Запознат сте с кървави случаи. Случаят Батисти и убийството на 14 годишно момче, този е, човек е, не прекара и един ден в е, затвора за извършените от него престъпления. Разчитам на добрата воля на Бразилия. Може би бихте ни обяснили необяснимото. И за мен е необяснимо, как една страна, която е толкова гостоприемна е, и мирна, приветства терорист като Батисти. Не искам да ви обиждам, искам само да кажа, че присъствието на този престъпник във вашата страна е недопустимо. Този човек трябва да е в Италия, за да а, понесе своята отговорност за извършените престъпления. Не съм убедена, че имал достатъчно политическа воля. Ние говорим за борба срещу тероризма и за правата на човека. В случая обаче искам да кажа, че има разминаване между думите и делата. При цялото ми уважение. Сега ще дам думата на посланника да отговори на поставените въпроси по-конкретно по въпроса, който беше повдигнат от няколко депутати, именно Батисти. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря за изказванията и въпросите, които бяха зададени. И въпросите, които се отнасяха най-вече до двата а, специални случаи, така като посланик в Европейския съюз. А, моята цел е да се укрепят отношенията между Европейския съюз и Бразилия. Това е цел, целта на моята страна и целта на Европейската комисия. Сега, по отношение на втория въпрос, говорим за страни, а, за Бразилия, и за страни с демокрации, с за правни системи, с разпоредби. И а, всяка една държава членка може сама да взима своите решения суверенно. И тук се спомена случая между Бразилия и Италия. При няколко години Бразилия помоли Салватор Качола да бъде предаден на Бразилия. Той живееше в Италия обаче беше търсен от бразилските власти. Той не беше предаден на бразилските власти от италянските власти. След това, през 2008 година, той все пак беше предаден и беше арестуван в Монако, когато той напусна Италия. И отиде в Монако. Тогава имаше международна а, заповед за арест и така той беше арестуван. И наскоро от пресата осъзнах, а, разбрах, че има американски гражданин, който е бил осъден на смърт през 60-те години и арестуван в Португалия, но не е бил предаден на съответните власти. защото португалските власти са отказали да го предадат. Според пресата, това лице е получило португалско гражданство, а съвместно с това и ново име. Всички тези случаи а, показват едно. А, а, че това са случаи, които, да речем, въпросният случай е между Бразилия и Италия, не между Бразилия и Европейския съюз. Но тези два случая показват, а, че а, а, този проблем има две страни говорим за страни, в които има А, се спазва върховенството на закона, страни като Италия, Испания и така нататък. Съответните решения трябва да бъдат а, взети предвид. Повече няма какво да кажа по тази тема. И сега, по темата свързана с визите. Мислех си, че по време на а, моето експозе съм разяснил защо искаме а, да договорим такова споразумение. Когато разбрахме, че тези четири държави не, не могат да се възползват от безвизов режим, опитахме се да сключим двустранни споразумения с всяка една от страните. В края на 2008 година аз обърнах към Европейската комисия и се опитах да преговарям двустранно с въпросните четири държави и да договориме такива споразумения, подобни на тези, които вече сме подписали с други държави и членки да започнем един процес на интеграция. А, обаче това е един процес, за който вече не е от компетенциите на Европейската комисия. Ами тук става въпрос за споразумение, което ще засегне всички държави членки, с изключение на Обединеното кралство и Ирландия. Така че трябва да има едно глобално споразумение, което да бъде договорено. Има обаче и друг процес – при който става въпрос за споразумение, което да вземе е, предвид споразуменията за безвизов режим, които са били подписани преди това. Споразумения, които включат в себе си а, тримесечен престой с право на удължаване на още два месеца. Това беше един много дълъг процес, защото материята е доста сложна. И в нашия случай а, ние за първи път а, договорихме такова споразумение с а, въпросните държави. И причините за това ви ги обясних току-що. В крайна сметка, миналата година а, преговорите бяха приключени. и бихме искали и искахме а, това да при, е, а, преговорите да бъдат приключени още през лятото, по време на среща на върха между Европейския съюз и Бразилия. Това не беше възможно, защото имаше а, нужда от повече време за пре, писмения превод на споразуменията. Имаше и други въпроси, които трябваше да се разясне, така че не беше възможно по-рано да приключат преговорите. В Бразилия, освен това, се проведоха и избори. Беше трудно по това време е, в е, парламента в е, Бразилия да се анализират тези теми и въпроси. Обаче споразумението беше вече влязло в сила за дипломатическите а, паспорти, за паспорти на високопоставени държавни лица но това споразумение не беше минало още, не беше разгледано още от парламента в Бразилия. Сега не мога да кажа как се развиват нещата в момента, но Наясно сме е, с, ситуацията и разбира се, ние също ще искаме възможно най-бързо споразумението да бъде придвижено. Работим в тази посока и целта ни е ситуацията да бъде нормализирана възможно най-бързо. На въпроса на господин Тавареш. Вие казахте, че е, трябва да сключим ново споразумение в отделните области, които вие споменахте. Споменахте миграцията, е, секс, туризма. Разбира се, възможности за сключване на такъв тип споразумения трябва да съществуват е, и а, от двете страни. А, нямам възможност да ви кажа нещо повече по този въпрос, защото не знам а, а, как, какво смята по а, въпрос Европейската комисия. Все още не е отправено запитване а, към нас или а, искане за сключване на такъв тип споразумения. Ще се опитам да дам един а, пример. За, пример за миграционните потоци. Искахме да решим проблемите, свързани с а, миграцията. Има различни а, пород проблеми. Да речеме, а, бразилски граждани а, с това са известните бразилски заболекари, които дойдоха в Бразилия през 70-те години изнете в Португалия, но са имали затруднения да упражняват своята професия там, защото имало специални разпоредби, свързани с образованието и квалификацията. Защото заболекарите, когато, получав... когато посещават факултета, след това имат специален изпит, който полагат подлежат на специално обучение. В Португалия е така. Първо се следва медицина и след това се прави специализация в областта на стоматологията и заболеченията. Разбира се, тъй, тъй като връзките между нас са много тесни и, и силни, ние успяхме да разрешим този а, проблем. А, защото и понякога бразилци, които са, а, са следвали в Португалия, не отговарят на бразилските изисквания. А, така че се опитваме да намерим разрешение, което да удовлетворява и двете страни, така че да може да бъде разрешен този проблем проблем. И така, по отношение на новите споразумения. Трябва съвсем конкретно да се разгледат отделните области. До сега не са провеждани консултации между двете страни, така че да се водят разговори за нови споразумения по тези области. Така че нямам какво повече да кажа по въпроса. Благодаря ви, господин посланик. Благодаря ви, че бяхте тук в нашата комисия, след като ни отправихме покана към вас от името на различните политически групи. Господин Джаколино, искате ли да допълните нещо? Ами не ми отговорихте изцяло на въпроса. Има ли разлика между граждани на Европейския съюз, сега като не взимаме предвид ратификацията? Perdão, eu estou ouvindo em italiano. Да. А, аз слушах как говорите на италиански, защото от години изучавам езика и се опитвам да ви разбера народния ви език. Обаче все пак, а, за да сме сигурни, нека отново а, да ви чуя, като слушам превода. От юни месец Ситуацията е такава, че има визи за 90 дни, които се дават на италиански граждански. Не. Това не е така. Връзките между Италия и Бразилия са много здрави. Повече от 30 милиона бразилски граждани граждани имаха възможност да получат италянското, италянско гражданство, някои а, са подали молба, някои не. тук става въпрос а, а, за бразилски граждани, които имат а, италянски корени. И така, а, тези визи за краткосрочен престой. Значи, тези визи са в рамките на споразумението, което имаме с Италия. И споразумението, което сме подписали, което споменах. Предвижат се 90 дни срок за визата, плюс удължаване с още 2 месеца. Това въжи за всички граждани на Европейския съюз. И тези две споразумения, които подписахме миналата година, са предвидени точно за тази цел. Сега, от бразилска страна е възможно да има удължаване на този срок а, с някои държави членки. Не знам дали има изискване, както е в Европа, да се напусне страната и след това да се влезе пак за страната. Но 180 дни е максималният срок за престой в рамките на една година. Така че когато един гражданин иска да остане в Бразилия, един бразилец в Европа трябва а, да остане или в рамките на този срок, ако пък иска да остане повече, след като този срок е изтекал, тогава а, а, това, този въпрос ще бъде а, покрит от други споразумения. Тук става въпрос за туристическа виза, виза за бизнес пътувания, например. Така че, например, ако някой иска да остане повече в другата държава, тогава трябва да се подаде молба за друга виза, за по-специален вид виза, за да, за да се обоснове неговия престой извън рамките с този 80 дни. А, съгласни ли сте, да? Това, което знаем обаче, е малко по-различно, защото от 1 юли визите, които се предоставяха на италиански граждани, бях с печат отгоре, не подлежат на продължаване и на удължение. Така, вие казахте също, да, че през септември а, беше написано това в а, вестник. Аз съм го чел. Вие казахте сега, че срок от 180 дни, 90 плюс 90. Още нещо. Искам да благодаря на господин а, посланика, господин Басотил и аз. А, участвахме в а, делегацията в Сицилия и посетихме центрове за бежанци. Там се срещнахме с а, а, отделни хора, запознахме се с техните истории, съвсем различни истории, различни от тази на Батисти. Вие смятате, че Батиста все още е беженец, но той е престъпник, който трябва а, да а, бъде осъден. Надяваме се, че а, скоро ще получиме разумно решение по този въпрос.